изявлението на комисията за акта за достъпност. Госпожа Тюсен има думата отново. Е, Госпожо председател, дами и господа депутати, за мен е удоволствие да ви съобщя, че комисията прие предложението за Европейски акт за достъпност. Това е възможност за мен да ви благодаря и за ценната подкрепа, ценната подкрепа, която ни оказа Европейския парламент по време на изготвянето на тази директива. Както знаете, много пречки има пред хората с увреждания, които им пречат да упражняват пълноценно своите права в обществото. Например, да избират къде и как да живеят. Това е предизвикателство и осложнява възможността им да а, намерят работно място или да получат достъп до образование. Технологическите иновации дават потенциал за преодоляването на тези пречки. Да вземем примера с смартфоните, електронното банкиране или а, онлайн а, покупките. Това промени нашето общество и економика. Всички тези технологии улесниха живота ни. Тези продукти и услуги са достъпни и дават нови възможности за хората с увреждания. Те могат да участват в обществото и да извършват независим избор. Дами и господа депутати, виждаме, че търсенето на подобни устройства и продукти се увеличава. Това се дължи на, демог... на осаряването на населението. Смята се, че през 2020 година 120 хиляди, извинете, милиона европейци ще бъдат с някакво увреждане. Европейския съюз и държавите членки поех ангажимент в рамките на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания да изработят продукти и услуги и да направят сградите по-лесно достъпни за хората с уврежданията. Държавите членки започнаха да работят по въпроса независимо една от друга. Въпреки това обаче остават различия при правилата, които прилагат държавите членки. Тези различия ще се задълбочават. Много по-трудно ще бъде за индустрията да продава своите продукти и услуги трансгранично. Това не е добре и за гражданите, които са от нужда за, в нужда за лесно достъпни стоки и услуги. Целта ни с настоящото предложение е да се премахнат а, а, бариерите и да се предотврати тяхното издигане – като се сближат изискванията на национално равнище. Бихме искали на европейско равнище да има единни правила, които да се базират на подход, който да се прилага към всички. Това ще позволи на промишлеността да дава много по-голямо разнообразие от стоки и услуги и то на по-добра цена. Европейския акт за достъпност установява принципа за достъпност. Тук не се дават някакви технически решения. По този начин се дава поле на новаторството и на гъвкавостта. След интензивни консултации с заинтересованите страни, избрахме внимателно ключови стоки и услуги от ежедневния живот – тези, които могат да улеснят живота на хората с увреждания. В крайна сметка, качеството на живот на всеки един може да се получи, като се улесни достъпа до тези стоки и услуги. Така, например, за всеки а, от нас е много по-лесно да се ориентира от гласовите съобщения по гарите, например. Предложението е добро и за бизнес. Тези единни изисквания ще улеснят живота на предприятията и най-вече на МСП. По този начин много по-лесно ще може да се продава в останалите държави и членки, което означава, че ще се насърчи трансграничната търговия и ще се увеличи конкуренцията. Обществените власти ще могат да обявяват тръжни процедури, като кандидатите за тези търгове ще бъдат сигурни относно изискванията, на които трябва да отговарят. Имаме и клауза за здравия разум, за здравия разум която ще гарантира баланс и равно третиране. И по-специално ще улесни МСП и микропредприятията. Акта за достъпност допълва проекто директивата за достъпност до интернет сайтовете на публичните служби. Директивата за онлайн, за интернет сайтовете в момента се обсъжда, като ние изискваме Европейския парламент да продължи да дава своя конструктивен принос, като улеснява колкото се може по-бързо приемането на този законодателен акт. Мисля, че всички можем да спечелим. Благодарение на това предложение ще се намалият разходите за държавите членки и предприятията, ще се даде положителен тласък на публичния бюджет в дългосрочен план, тъй като ще се намали зависимостта на хората с уврежданията и възрастните хора тази директива, и това разбира се е най-важният аспект от нея, тази директива ще улесни достъпа на хората с увреждания до образование. Ще се засили възможността им да получат а, а, работа и ще им осигури повече възможности в ежедневния живот. В заключение, отново бих искала да подчертая, че Европейската комисия твърдо възнамерява да засили социалното равенство в Европа, никой не трябва да бъде забравен. Това предложение отново препотвърждава нашия ангажимент, а именно економическия растеж и социалния напредък могат да вървят ръка за ръка. Благодаря. Thank you very much, Благодаря на комисарката. А сега първият изказващ се от НП госпожа Естарас Перферагут. Благодаря, госпожо председател. Поздравление за комисаря Тисен за а, това, че са се вслушали при изготвянето на документа в исканията на сектора. Чакаме този текст от 2012. Дори в един момент се запитахме какво става, така че поздравление най-сетне да го видим. И наистина а, имаме ключов момент, свързан с достъпността за хората с уврежданията. Това е много важно за тяхното участие в социалния живот. Наистина трябва да се осигури, да осигурят достъпни услуги за тях. комисарият го каза, има фрагментиране в различните държави членки. Всяка държава регламентира различно нещата има една конвенция на ОНЕ, която е а, определила прилагането на практика на текста. В параграф 9 се казваше, че трябва да се осигури достъп на хората с увреждания до компютри, смартфони и гишета. Аз имам едно изменение, което да предложа на комисията, за да обхване повече неща. Забележка 29 на Обединените нации трябва да бъде взета предвид. Говори се за физическата среда и комуникацията на хората с увреждания. Благодаря. А сега госпожа Юта Штайнрук. Предложението на комисията за подобрена достъпност до продукти и услуги е много важно предложение. То трябваше отдавна да дойде. То ще подобри ежедневието на около 80 милиона хора с увреждания в Европа. Важно е да има общи условия, общи стандарти за живота на хората с увреждания. Правата на хората с увреждания, така както са формулирани от Обединените нации, трябва да бъдат приложени а, и в Европейския съюз в а, рамките на трудовия пазар, но също така и в рамките на трудовия цифров пазар. Хората, които с, с увреждания могат много по-добре да бъдат интегрирани на трудовия цифров пазар. Госпожа Мекентайр. Благодаря ви, госпожо председател. Миналата седмица присъствах на мероприятие в парламента, където господин Ръсъл дойде да говори за възможностите за млади хора с увреждания. А, той учи в Бруш, в а, а, The College of Бруш. Той е а, сляп и е от Великобритания. Но това, че някой има увреждане, не трябва да служи за определянето на даден човек. Увреждането не трябва да бъде бариера за а, ролята на човека в обществеността. Този човек посочи, че интернет сайтовете на европейските институции са напълно недостъпни. Това е неприемливо. Нека за Бога да сложим ред в собствения си дом. В Обединеното кралство казваме, че тези, които живеят в стъклени къщи, не трябва да хвърлят камъни. Ето защо нека първо да гарантираме е, достъпа до нашите интернет сайтове, преди да продължим да се занимаваме с останалите. Благодаря. Благодаря. Сега Мариан Харкен. Благодаря. Първо искам да поздравя комисаря за това, което казахте, че ще правите, а именно да създадете и да представите Европейския акт за достъпност. Целта е наистина повече продукти и услуги да са достъпни за хората с увреждания. И както и вие казахте, очакваме да имаме 120 милиона души с, на хора с увреждания в Европейския съюз до 2020 и затова имаме нужда от повече услуги и повече продукти за тях. И също економически логично е да го направим, защото това са допълнителни клиенти. Трябва да имаме най-различни услуги, от компютърни до банкови такива, оборудване за телевизия, за транспорт и смартфони. И така, както и вие казахте, техническите решения не са определени детайлно тук, но това, което е залегнало е всъщност насоката на това какви, от какви услуги имаме нужда и как това да стане. Смятам, че този тип гъвкавост е важна за производителите. Ние трябва обаче да гарантираме, че тази достъпност се гарантира още на етап дизайн на продукта. Смятам, че само така можем да имаме достъпност. Първо обаче трябва да спазим няколко условия. Първо, цифрово общество, социално и дигитално включване. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Мартина Андерсън. Акта за достъпност е много важен, особено след като ОНЕ започна да разследва нарушаването на човешките права на хората с увреждания. Наистина, наистина хората с увреждания в много държави членки имат труден живот. Е, хората с увреждания имат нужда от добър достъп в транспорта, до банкови автомати, до компютри, неща, които, за които ние не се и замисляме. Акта за достъпност ще задължи държавите членки да предприемат съответните мерки, да включат законодателство, което именно е в подкрепа за опазване на правата на хората с увреждания. И така, госпожо комисар, вашето предложение е стъпка в правилната посока. Благодаря. Колегата Тарант. Не е в залата господин Коше, следващият оратор. Tisztelt biztos asszony, szeretném megköszönni, hogy megtartott. Благодаря ви. Най-напред бих искал да ви благодаря за това, че изпълнихте обещанието, което ни дадохте. За по-малко от година а, вие изготвихте този акт за достъпност. Необходимо е да направим нещо, за да стане Европа по-достъпна. Трябва да премахнем пречките. Вие подчертахте, че до 2020 година ще има 120 милиона души с увреждания. Един на всеки четири европейски гражданина ще има някакъв вид увреждане – Регулирането на европейските фондове също са част от този пакет, както и хартата с правата на хората с увреждания, по-специално член 2. В европейското законодателство има определение за достъпност. След пет години бихме могли да започнем истинската ни работа, тогава, когато влезе в сила този акт. В заключение, позволете ми да използвам тази възможност за да ми гарантирате, че тези пречки ще паднат веднъж за винаги. Благодаря. А сега Катрин Стилър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисаря. Приветствам Европейския акт за достъпност. От много дълго време го очаквахме. Най-важното е да гарантираме, че тези 80 милион тези 70 милиона хора с някакви увреждания в Европейския съюз ще могат да се възползват от единния пазар и е, ще можем по този начин да създадем едно по-справедливо, равнопоставено общество. Различните компютри, смартфони, оперативни системи, те са много важни, също и достъпа до различни вебсайтове. Може би това са нещата, които бихме могли да направим. Тези, които работят в това отношение, трябва да проверят дали наистина всички вебсайтове са достъпни трябва също да гарантираме, че няма дискриминация в а, единият ни пазар и трябва да помислим за а, е, препоръките на ООН. Ако искаме да имаме едно информационно общество, имаше един документ 12, където се говори за въпросните а, предизвикателства пред новите технологии, за да се адаптират те към хората с увреждания. Тук не само ние разискваме тези въпроси, но и ООН. Аз бих призовала комисията да излезе с законодателно предложение, за да осъществи на практика Европейския акт за достъпност. Той трябва да е достъпен и за електронните книги. Само 5 или 6% от книгите се публикуват в формат за слепи или невиждащи хора и това не отговаря на договора от Маракеш. И а, смятам, че всички заедно с комисията, с колегите трябва да работим за прилагането на практика на този акт и да спазваме договора от Маракеш. Благодаря, госпожа Стивенс. Благодаря. Госпожо председател, радвам се, че този акт за достъпност става вече реалност. Надявам се комисията обаче да направи и необходимото в други области. Фактът е, че няма вътрешен пазар за хора с увреждания. Трябва да се съсредоточим върху пречките, които все още съществуват. Например, страницата ни в интернет. Разходите за продуктите нараства, когато предприятията искат да действат трансгранично. В този смисъл – трябва да помислим и за хората с увреждания. Това са 80 милиона хора. До 2020 година техния брой ще се увеличи. Но нека направим този акт за достъпност, нещо от което ще спечелят всички граждани. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Милионите граждани с увреждания заслужават равен достъп не само до трудовия пазар, но и до цифровия пазар, за да могат да закупуват стоги и услуги. Приветствам Европейския акт за достъпност, но след като го чакахме толкова дълго, сега трябва да се уверим, че акта, който ще приемем, ще даде практически резултати. Нека да има някакви действия, за да може да подпомогнем хората в ежедневния живот. Относно директивата за достъпа до интернет сайтовете, би било добре да обясните как виждате връзката между двата законодателни акта в съображенията и в обяснителния меморандум има обяснения, но се нуждаем от допълнителни такива преди да се стигне до тристранната среща по директивата. Вървам ви, че парламента няма да оттегли подкрепата си и ще иска по-широк обхват на, дирек... на, акта, на директивата за достъпност. Това ще се отнася и до непубличните сайтове, които в момента не се обхващат от директивата. Благодаря. Благодаря. А сега преминаваме към по спонтанните изказвания. Първият колега е госпожа Михайла Шойторова. пани Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Аз бих искала да кажа нещо. Искам да подкрепя това, което казахте в заключение на вашето изказване, а именно има нужда да се осигури достъп до образование за хората с увреждания. Това е първото основно предварително условие, за да гарантираме по-нататък достъпа до услуги, като цифрови такива, и че те ще са напълно използвани. Аз смятам, всички сме съгласни, че трябва да подкрепим а, достъпа, но проблемът възниква, когато търсим финансиране. Знаем много добре какво става в националните ни бюджети. Трябва да използваме аргументи, които казват, че качеството на обучението и достъпа до това обучение, това образование е всъщност наш дълг. Това е инвестиция за по-добри условия на живот. Благодаря. Една минута. Олга Шифнова. Една минута. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Благодаря. Госпожо комисар, Европейският акт с достъпност е нещо, което ние приветстваме. Въпреки, че понякога е доста трудно да се водят преговори в съвета. Виждаме колко трудни бяха преговорите за достъпността до публичните интернетни сайтове. Това е, е документ, който поражда големи очаквания сред хората с увреждания. И аз се надявам техните увреждания, техните надежди да бъдат оправдани. 80 милиона хора ще спечелят от този е, законодателен текст. Затова достъпността до услуги и продукти е много важна за да подобри качеството на живот на много хора с увреждания, а и на много възрастни хора. Господин Мариас, последният оратор. Благодаря ви. 80 милиона души в Европа с някакъв вид увреждане. Затова смятаме, че това предложение за директива ще улесни достъпа на хората с увреждания до образование, до търговия. И това е въпрос на социална справедливост. Човек с увреждане има едва 25% шанс да получи някое работно място в сравнение с 85% на човек без увреждане. Меморандума осложни още повече живота на хората с увреждания. Специалните бонуси за хората с увреждания бяха урязани от тройката. Благодаря. Сега комисарят Тисен. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите. Искам да благодаря на всички европейски депутати за подкрепата към това а, предложение. Надявам се да успеем да свършим добра работа заедно и също надяваме се пакета да бъде прият бързо и да бъде приложен на практика също така бързо. Казахте ни да бдим нашите инструменти и всички тези данни да бъдат достъпни за най-голям брой хора. Аз лично ще следя. Надявам се всичко, което е възможно да бъде направено достъпно за хората с увреждания. И също Нека да напомня, че могат да се подобрят още много неща. Колегата Стивенс казва, че предложението е добро, но че ще доведе до разходи за предприятията. Да, наистина трудно е да се направят, да се постигнат условията без разходи, но те ще са много по-малки и то защото ние избираме една концепция за всички. Ето, това трябва да вземем предвид и да го прилагаме към новите услуги и продукти, които ще бъдат лансирани. Няма нужда да променяме изцяло съществуващите такива. Това струва пари. А но когато се вземе предвид тази промяна още в дизайна, тогава промените ще са минимални и разходите ще са минимални. Това означава ли, че един продукт трябва да бъде напълно променен? В такъв случай едно предприятие би могло да уведоми комисията. Така или иначе ще следим да има спазване на правилата разбира се, взехме предвид и разходите за предприятията, но очакваме все пак да а, имаме едно сравнително слабо увеличение на разходите. Когато става въпрос за функционални изисквания за обществените услуги, мога да ви кажа, че що се отнася до а, обхвата на този акт, директивата, която трябва да бъде преговарена и по която ще стартира трилог, ще има различен обхват. Но а, изискванията ще са същи, както за частните, примерно, вебсайтове, така и за обществените а, относно авторските права. Споразумението от Маракеш предвижда освобождаване от а, такива за книгите, които се а, принтират и се правят в формат Брайлова азбука. Тук не става въпрос за а, а, печатни книги, а по-скоро за електронни книги, които могат да бъдат свалени от интернет сайт. Искаме те да бъдат достъпни за хора, които не могат да а, виждат нормално, но могат да използват други методи за четене. Трябва хората с зрителни увреждания, слепите, да могат да четат тези книги. И ако не бъде взет предвид този дизайн в началото, трябва да има някаква адаптация все пак, така че да има достъпност на книгите за всички. Благодаря за вашата подкрепа и се радвам на бъдещото ни сътрудничество, както и на благодаря за времето, което ми отделихте.